Европа. Давам думата на докладчицата госпожа Матера. Благодаря, господин председател. Стигаме до крайния етап на моята работа, която протече през много месеци. Предприемачеството сред жените е един много остър въпрос в Европа и всъщност той се повдига на преден план и поради голямата економическо-финансова криза. Благодаря на клачеците в Сянка за конструктивния дух, защото те работиха с мен във всички етапи на този текст. Моята стратегия включи всички политически сили още от самото начало на изготвяне на доклада. Решихме да излезем с една хоризонтална позиция, в която нямаше никакво деление, нямаше нужда да, да се срещнем дори веднъж. Благодаря на колегите. Дадахте възможност на жените да станат основно действащо лице в економическия растеж. Извърших много проучвани и разследвания, за да видя какви са тези външни фактори, които са пречка за предприемачеството сред жените. Защото при нас в Европейския съюз то е стигнало до 30%. Еманципацията сред жените е един факт постигнат с много битки през годините, но все още равенство във всички сфери няма. Сред едни от основните пречки, които установихме, че съществуват и които дадоха всъщност смисъл на този доклад, намираме социални, економически, психологически причини. Жените много често са обект на стари стереотипи. Те ги маргинализират в роли от втори план и много рядко те имат ръководна функция. Жените трябва да мислят за семейството, за възрастните, все едно бременността е една пречка, а не е нещо, което да съпътства в живота ти. Независимо, че има много директиви, които се говори за избягване на дискриминацията, Що се отнася до услугите, услугите и равното третиране, жените често са е, обект на дискриминация, особено що се отнася до отпускането на кредити. Затова е много важно нашите млади да имат достатъчно желание да бъдат независими, да ги възпитаваме в този дух. Е, текстът се съсредоточава върху пет основни сфери. Първо, основният ми въпрос засяга баланса между професионалния живот и живота в семейството. Това е една от основната пречка пред дамите, когато те решат да станат предприемачи. За това бих искала да се направи една истинска рационализация на това европейските фондове да се използват за тази цел, за да може да има помощ и при отглеждането на малки деца и при грижата за възрастни. На второ място, обмена на добри практики, свързването в мрежа, образователните инициативи са изключително важни за разработване на една европейска платформа за предприемачество сред жените. Истинската пречка пред жените на трето място е достъпа до кредити. Аз съм убедена, че ако прилагаме по-добре директивата за равенството при достъп до услуги, ще се справиме по-добре. Банките би трябвало да третират всички по един и същи начин, а не да дават преднина на мъжките проекти. Не на последно място трябва да кажа, че съм убедена, че е, младите хора трябва да бъдат насърчавани да бъдат предприемачи, да мислят за развитие в финансовия свят. На последно място е, жените не трябва да работят само в социалния сектор. Биха могли да използват е, работни места и в зелената економика, и в ИКТ а, изтекоха минутите, които ми дадохте и затова призовавам всички да гласуват за този доклад, за да имаме една по-приощаваща Европа. И завършвам с думите на Ориана Фалачи, една отлична а, италианска писателка. Да бъда жена е нещо прекрасно. Това е една авантюра, която изисква кораж, едно предизвикателство, което никога няма да те разочарова. Така че нека не се разочароваме. Gracias, señora Matera. Благодаря. Е, госпожа Галперц има думата. Благодаря. Първо искам да поздравя госпожа Матера за нейния чудесен доклад. Мисля, че това е една изключително важна тема. За мен също е важен повод да посоча, че трябва да се помогне на жените за достъп до пазара на труда, защото те са важен фактор в растежа и могат да дадат голям принос. Мотивацията и подкрепата на жените, когато желаят да се занимават с предприемачество и да направят такава кариера, е нещо добро, но този път е изпълнен с много пречки, това се посочва и в доклада. Например, възможността за финансиране и достъп до финансиране. Това е едно от решенията. Също така, свързването в мрежа е добра идея, която би трябвало да използваме. Сега, за социалното предприемачество. Това е една добра идея, но не съм на мнение, че това трябва да бъде единствената форма, на насъчаване на жените към предприемачество. Трябва да има повече альтернативи и смятам също, че мога да подкрепя утре този документ и то не само за това, че госпожа докладчика помоли за подкрепа. Благодаря. Госпожа Данчила. Е Благодаря. Равенството на половете предполага усилия не само за утвърждаване на равенството по принцип, а и въвеждането на конкретни мерки, така че в всички държави, членки на Европейския съюз, жените да бъдат подпомагани, да бъдат съветвани, е, да бъдат е, съпровождани по пътя им към успешното предприемачество. Естествено, необходимо е облегчено финансиране, намаляване на бюрократизацията, премахването на всякакви препятствия е, по пътя на жените предприемачи. Е, държавите членки следва по-нататък системно да подлагат на оценка действащата политика в това отношение, да реализират е, просветни и образователни е, програми за популяризиране на женското предприемачество и разбира се за гарантиране на равни възможности. Не на последно място, естествено бих искала да поздравя докладчицата за възприятие от нея подход. Благодаря, госпожа Томашич има думата. предприемачеството и предприемаческата нагласа следва да бъдат възпитавани от е, ранно детство и през всички възрасти и сред е, е, двата пола. Това е единственият начин европейската економика да запази лидерските си позиции в световен мащаб. Е, предприемачеството е, е не така разпространено, ясно е сред жените, но това не е просто недостатък, това крие в себе си огромен економически потенциал. И институциите и правителствата следва да водят политика на съчетаване на семейния, на личния и на професионалния живот Разбира се, семейството е неприкосновена сфера на личния живот, в което е, съпрузите е, вземат е, своите суверенни решения в интерес на своето бъдеще и разбира се, политиците не следва да прекрачват тази граница. Госпожа Билбао има думата. Благодаря, господин председател. Първо искам да Поздравя най-сърдечно госпожа Матера за извършената от нея работа и искам да добавя, че самостоятелната дейност на жените предприемачки е сфера от економиката, която е белязана от неравнопоставеност. Жените смятат, че е, това е по-непривлекателна дейност. Е, и също така имат по-лош достъп до финансовите пазари. Освен това, трябва да решават други проблеми, например съчетание между професионалния и семейния живот. Те не могат да изчерпат целия си потенциал в този сектор, което означава, че ние пропиляваме таланти. Необходими са ни обективни данни, за да поставим по-точна диагноза. Необходими са специални мерки за обучение, повишаване на квалификацията. Необходими са ни мерки за финансиране и мерки за борба с стереотипи принципите. Първо, например, когато се мисли, че равнопоставеността се отнася само за нас жените. Това не е вярно, защото неравнопоставеността, господин комисар, означава, че губим всички и трябва да действаме. Благодаря, господин Ярас е следващият оратор. Благодаря. Неолибералните политики са политиките, които засягат пряко жените. Ако искаме да се борим срещу тях, не можем а, да твърдим, че предприемачеството ще разреши всички проблеми като панацея. Напротив, онези, които са причинили заболяването, трябва да го излекуват. Имаме нужда от добри работни места, с добро заплащане. Не искам да насърчаваме временни работни места. Ако искаме равенство между мъжете и жените, трябва да предоставим стабилни работни места, висококачествени обществени услуги в образованието, в здравеопазването и така нататък. За съжаление обаче не това се случва в момента в европейската политика, но мисля, че това заслужават работещите се в, в Европа. Благодаря. Благодаря. Искам само да ви кажа, че обикновено имаме 5 минути за спонтанни изказвания. Аз заделих 10, двойно повече, но направихме така, че всяка политическа група да може да бъде представена в този дебат. За съжаление, повече не мога да давам думата, извинявам се, но ясно казвам, че всички групи, които са поискали думата, получиха думата. И сега давам думата на господин комисаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Матера за извършената от нея работа по доклада, както чухме, както и знаем. Именно малките и средни предприятия са двигател на новата заетост в Европа, но за да развием пълния им потенциал за нашата економика, следва да е, дадем воля на на, на, на творческия потенциал, на предприемачеството на всички наши съграждани, мъже и жени. Знаем, че предприемачеството е не така популярно сред жените. 63% от тях по изследвания твърдят, че никога и умни ми им е минавало да започнат свой бизнес, за разлика от 52% от мъжете. Разбира се, има и обективни пречки, липса на, на увереност, трудности пред членуването в различни финансови и стопански е, мрежи. Ето защо образованието е нещо толкова важно и наистина държавите членки би следвало да е, подобрят работата си на всички образователни равнища. Освен това, е, жените се отличават с особена мотивация не само при започването на свой бизнес, а и при управлението на своето предприятие. Е, рисковете, които те поемат, е, са по-внимателно преценени и следователно ръководните от тях предприятия оцеляват по-добре. Независимо от това, обаче, жените се натъкват на пречки пред е, финансирането, пред получаването на необходимите им финансови средства. Едно решение би могло да бъде специфична програма, насочена към инвеститорите, към финансовите среди за опознаване на женското предприемачество, за разпространяване на положителни е, примери, за е, осигуряването на консултантски и наставнически услуги за жените предприемачи. Комисията в това отношение вече има редица инициативи, в това число Европейската мрежа на посланиците на женското предприемачество. Създава се също така мрежа на наставници за жени предприемачи, но трябва и повече. Необходима е, например, една интернет платформа за всички жени от всички възрастни, които желаят да се захванат със собствена стопанска дейност. Нещо като единен един източник, едно гише за жените предприемачи. в, този портал те биха могли да осъществяват контакт с колеги да, да, да търсят финансиране и така нататък. Благодарение на един пилотен проект на парламента, впрочем, ще можем да разширим и достъпа до альтернативно финансиране за жените по линия на, на така наречените финансови благодетели група има за социално предприемачество, е, което, която е, работи в тази насока също. И най-сетне знаем, че за да подкрепим жените предприемачи, следва да създадем среда, е, в която те да осъществят в максимална степен своя потенциал. Ето защо ние работим заедно с държавите членки, така че грижите за децата и за възрастните, които обикновено лягат на плещите на жените, да бъдат е, обезпечени е, от обществото в по-голяма степен. И така, ние, ние сме ангажирани и за напред да работим за е, стимулиране на женското предприемачество и сме благодарни на парламента за доклада, но който ще ни води по този път. Благодаря ви, господин комисар. Сега към следващия.